panie przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów witam pana komisarza. wznawiam posiedzenie. подновяваме заседанието. Протоколът е на разположение. Имате ли забележки по тях? Нямате. В такъв случай считаме, че са прияти. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, изявление на Европейската комисия